Колеги, моля ви да продължите разговорите си извън залата. Сега преминаваме към обясненията на вод. Господин Сариуш Волски, господин Чип, господин Брок.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 Преминаваме към обяснения на ВОД. Първата група обяснения е по международните стандарти за финансова отчетност. Стандарт номер 9. Госпожа Морвай има думата. На международните финансови пазари действат определени стандарти за финансово отчитане.